So, good morning everybody. I hope you had a wonderful summer break. Добро утро, колеги. Надявам се, че сте прекарали чудесно лято, но сега трябва да започнем работа. Приветствам всички, които са дошли днес на заседанието. Надявам се, че останалите в скоро време ще се върнат най-късно следващата седмица. И така, дневният ред. Имате ли забележки? Не. Добре. Одобрение на протоколите от 11 юли. Ако имате забележки по тези протоколи, моля, изпратете ги на секретарята. Протоколите ще въжат за приети, ако няма възражение, до края на заседанието. Има промени в борда на СРБ. Роберто не осведоми. Той бе осведомен по-рано. Джоан Келерман е осведомил Европейската комисия и господин Кънех, че ще напусне мястото си, когато има заместник. На 22 август комисията публикува съобщение по този повод в официалния вестник – Нашата комисия ще, бъде, ще участва в номинацията. Ще ни осведомят за процедурата. И искам да благодаря тук на, госп... на госпожа Келерман за работата и в борда. На следващо място отчет относно междуинституционалните преговори. преговори. Искам да ви информирам за триалога на, от, първи, от 30 30 юли. Става дума за директивите за предотвратяване на прането на пари и финансирането на тероризма. Тогава се проведе тристранната среща, бяха обсъдени следните въпроси. Национални и наднационални рискове, ролята на надзорните органи, за страховки, информация, оповестяването на информация, задължението за информирането на комисията, за работата на надзорните органи и санкции. Всичко протече в конструктивна атмосфера, така че е, настроението беше чудесно, но нямаше резултати. Председателството ще организира през септември още две заседания. На 3 октомври ще е следващата среща в Страсбург. Надявам се до тогава да имаме напредък. И сега преминаваме към пета точка а именно за мерките за защита на лицата, подаващи сигнали и за нередности, които в името на обществения интерес разкриват поверителна информация за дружество и публични органи. Госпожа Кейто, благодаря. Искам да и аз да приветствам колегите, които са тук, които присъстват. Много оценявам този интерес. Аз работех по това досие заедно с другите колеги. Имахме до сега едно заседание на докладчиците в Сянка. Настроението беше чудесно, но имахме и доста напредък. По много неща се споразумяхме. Тази вечер има едно друго заседание на докладчиците в Сянка, така че очаквам резултати. Лицата, подаващи сигнали, са много важни за момента обаче само 6 страни имат законодателство за тяхната защита. Всички са решили да имат хоризонтален подход, така че трябва да подчертая още веднъж. Работата на нашата група е много е важна. Една такава защита трябва да бъде разширена за цели Европейски съюз и да въжи за частния и публичния сектор. Такава една защита трябва да засяга, да покрива не само информация за нередности, но и за всички злоупотреби. Трябва да защитим хората, подаващи сигнали, защото това е важно за защитата на нашите стандарти в областта на опазване на човешките права и на екологията. Това ще допринесе за доброто функциониране на единния пазар. Ние няма да попречим на държавите членки да заострят законодателството, ако желаят. Чух различни е, становища от докладчиците в Сянка. Видях, че много от политическите групи ще подадат изменения. Искаме да създадем подкрепа за лицата подаващи сигнали, защото има понякога случаи, където те нямат друг избор. Ако погледнем примера на Далтон Ту, ще видим, че наистина е много важно да има една такава защита. Той не, не отиде е, до данъчните органи, той не докладва вътрешно, а трябваше да докладва, да обяви информацията публично, това беше в е, ущърп на неговата кариера. Понякога това е именно единствената възможност и трябва да я вземем предвид като законодатели. Освен това, доказателствата, е, те не биват да се поемат от лицата, подаващи сигнали лицата подаващи сигнали не трябва да се оправдават пред съда, нито пък за това, че са действали в, в добронамерено. Освен това, има необходимост от създаване на независим орган на европейско равнище. Както виждаме, такова, такъв един орган е необходим за последователна защита на лицата, подаващи сигнали, особено по въпроси, които са свързани с регулациите на държавите. Важно е да помислим и за един фонд за лица, които подават сигнали, за да могат те да ползват консултации и подкрепа. И накрая, сигурни сме, че подкрепата от страна на другите институции, особено на комисията, е много важен. Ние даваме добър пример и искаме естествено да постигнем една, едно силно закон, законодателство, което да защити лицата, подаващи сигнали. Благодаря, а сега давам думата на докладчиците в Сянка. Колегата Матрошело не е тук но аз ще представя неговото становище. Той казва, че благодари на председателя, той се извинява, че не е тук, но иска да ми благодари, че ще го заместя. По отношение на доклада за лицата, подаващи сигнали, цитирам – Искам да благодаря на госпожа Кейто за работата. Трябва да кажа, че има напредък и подобрение след заседанието на докладчиците в Сянка, но също така има и релевантни точки, които трябва да се уточнят по-нататък. Искам да подчертая компромис Б въздействието на финансовата криза. Освен това, работейки върху хоризонтално законодателство, ние не подкрепяме този е, подход и тук правя препратка към компромис Е и Д. Освен това, искам да посоча и работата на комисията таксе. Тук правя препратка към компромис Г. Освен това, въпросът е как да се подават сигнали външно. И а, въпросът е също така за концепцията на тежестта на доказателствата. Това са въпроси, по които ще работим и тази вечер. По отношение на компромис М, а именно препоръката за създаване на независим орган за защита на лицата, подаващи сигнали, това не е опция, под която искаме да разсъждаваме по-нататък. Това ще създаде разделение на, между националното и европейското равнище. Това според мен не е убедително. Благодаря. С интерес очаквам заседанието тази вечер. Това беше становището на Фолвия. Следващият докладчик е докладчикът от социалистите и демократите, господин Лудвиксон. Tack så mycket Jag tycker att eh, Molly Scott Cato har författat en utom... Благодаря. Моли Скот е, Кейто изготви отличен доклад по темата и искам да й благодаря. По отношение на конкретните изменения, изключително важно е да осигурим надлежна защита на подаващите сигнали, защото хората често не реагират просто защото се страхуват от последствия. Изключително обезпокоително е, че гражданите и журналистите биват изправени пред съд, вместо да се радват на правна закрила, когато разкриват информация в е, обществен интерес пране на пари, неплащане на данъци. Всичко това са престъпления, които нарушават основополагащите принципи на Европейския съюз. Затова ние трябва да защитаваме ефективно съответните лица. Те спомагат и за ефективността на единния пазар и за живота на гражданите в ЕСА. Следва да има едно общо законодателство за закрила на подаващите сигнали и в публичната сфера, и в частния сектор. Трябва да има правна дефиниция за това кой е лице подаващо информация или сигнали. Също така трябва да има инструменти, които да бъдат на разположение за санкциониране, примерно, на нарушители, санкции и така нататък. Изключително важно е да има съответната закрила, да има и орган, който отговаря за това, да има и канали за подаване на информация – Тоест, също така е важно да има и добро консултационни, правно-консултационни услуги. На европейско ниво закрилата на подаващите сигнали трябва да е на хоризонтално ниво. E Благодаря. От ЕКР докладчикът има дума. Заповядайте. Благодаря. Искам да благодаря на всички е, колеги за е, много конструктивното сътрудничество. Закривата на подаващите сигнали изглежда като един малък детайл във всички важни въпроси, които обсъждаме в нашата комисия. Но нека да не забравяме, че примерно под комисиите, под панамските документи или за неплащане на данъци, такса нямаше да съществуват, ако нямаше лица, които подават сигнали. Наказателното право е материя, която се регулира от страните членки, но ние трябва да осигурим закрила на подаващите сигнали на, с европейско законодателство, което да гарантира тяхната закрила. А също така и да осигурява правото на тези лица да получават финансови компенсации за, пости... за загуби. След е, LuxLeaks е, ни стана напълно ясно, че не е толкова ефективна защитата на лицата, подаващи сигнали. За това трябва да има и достатъчно информация за практики е, в отделните страни по тази тема. Трябва да са ясни какви са връзките с националното законодателство, как да се осигурят компенсации. Всичко това може да се реши, ако има политическа воля. Но съществуват ред недостатъци в регулирането на тази материя и нямаме достатъчно подходящи мерки. Много често подаващите сигнали е, повдигат въпроси, е, които е, етично, от етична гледна точка могат да бъдат поставени под въпрос, но не винаги поставят, попадат под ударите на закона. И Европейския съд има много малко компетенции в това отношение. Мисля, че Изключително важна е ролята на подаващите сигнали за, примерно, борба с неплащане на данъци. Публичните регистри за реалните собственици на компании, примерно, биха били много полезни в това отношение. Трябва да има съответните канали за подаване на информация. Работодателите също трябва да мислят по този въпрос – би следвало да има закрила и за отделните предприятия, да насърчаваме откритостта, прозрачността. И не бива да се ограничаваме само до въпроси от, от обществен интерес. Според мен доклада се движи в правилната посока. Смятам, че много бързо ще успеем да работим по него и е, трябва добре да си свършим работата, за да нямаме правни проблеми по-късно. Председателят, благодаря на госпожа Пирко. От либералите не виждам някой, който ще говори. Стигаме до Гуе. Димитриос Пападимос. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Скотка Кейто също така за извършената работа и времето, което отдели на това становище. Нашето отношение към проекта текст е положително, той е добре балансиран и е, се и обхваща темите, с които се сблъскваме реално всички проблеми, с които се сблъскваме при е, опитите си да осигурим защита на лицата, подаващи сигнали. Тази защита за момента не е достатъчна. Трябва да има обща система на европейско ниво, защото това е в интерес на обществото. И единствения начин да се справим с незаконни дейности, корупция, неплащане на данъци – е да направим така, че тези, които се опитват да служат на обществения интерес, е, да се радват на достатъчна защита когато оповестяват е, поверителна информация за частни, а пък дори и за публични органи. Защото е, темата е много-много всеобхватна. Има много корупция, има широко разпространено избягване на плащане на данъци. И какво се случва сега? Вместо да санкционираме тези, които не спазват закона, под ударите на закона попадат подаващите сигнали. Затова трябва да има много стабилна институционална рамка на, ев... на европейско ниво, защото така страните членки ще имат възможност да приемат и по- е, широки мерки в закрила на подаващите сигнали. Така ще работим и за прозрачност и за върховенство на закона. Една подобна рамка ще даде възможност на повече лица да подават информация, която е от обществен интерес, защото до момента хората не са склонни да го правят, защото знаят, че ще пострадат, могат да бъдат изправени пред съда, подложени на натиск и други не много приятни последици. Така че ние трябва да изпратим ясен сигнал до всички, включително до големите многонационални компании, че те имат задължение да се изпазват но задълженията по плащане на данъци, всичко това са неща, които въжат в равна мяра и за големи, и за малки предприятия, и за отделните граждани. Според нас е, компромисните изменения са в правилна посока. Има някои моменти, където бихме искали да стигнем и малко по-далеч, по-амбициозно да действаме, но е ясно, че трябва да, така, да се пригодим, за да постигнем консенсус. Докладчикът също е на това мнение. Искам да се обърна към останалите политически е, групи да бъдат също така конструктивни. А усилията на парламента да защити е, лицата, подаващи сигнали, трябва да върват ръка е, в ръка с общи мерки на международната общност за борба с корупцията. Особено е необходимо да отбележим член 33 от е, Конвенцията на ООН за борба с корупцията, дори и да го направим в частта с преамбюла. Това е много важно – ние трябва да осъществяваме връзка с работа в същата сфера на други международни организации. Ние ще подкрепим е, текста на колегата Кейто и се надявам, че ще постигнем компромис. Благодаря. Не виждам представители от Европа за свобода и пряка демокрация. Не виждам и други заявки за изказвания. Нина this. Един въпрос към Моли. Обръщате ли внимание на проблема с това, че са необходими средства в подкрепа на подаващите сигнали? Много често те имат сериозни затруднения за това да си осигурят подходяща правна защита. Може би трябва да имаме предвид да се осигурят някакви средства за тази цел. Добре, никой друг повече не иска думата. Давам думата на докладчика да обобщи. Well, да, по повод на конкретния а, въпрос, да, има конкретно изменение за а, предлагащо фонд. Много се радвам, че по... вдигнахте тази тема. Хората действително поемат рискове, може да им се случи да имат разходи за правни консултации, така че трябва да има не само възможност за правна подкрепа, но и финансова такава. Ще го включа в предложението, което правим. И да общя, колегата говори за директивата за пране на пари, тя е от много висок приоритет за нас. Също ние, голяма част от нас работиха в комисията по панамските документи. И когато има практики за неплащане на данъци, е от ключово значение да има информация, която подава сигнали за подобни е, незаконни практики. Тук се опитваме да намерим е, коя ще е най-подходящата и добра закрила на лица, подаващи сигнали. И в такъв смисъл трябва да установим и коя ще е най-удачната правна рамка. После. В, между групите съществува много добро сътрудничество по текста и смятам, че след едно успешна поредна среща, която предстои, ще успеем да излезем с един общ текст. Благодаря. Благодаря на докладчикът и на екипа по преговорите, за да доизчистят компромисните предложения. Ще продължим с темата на 4 септември в заседание на нашото комисия. На 28 ще има гласуване на измененията. Надяваме се, че всички ще приемат е, добре нашите изменения. Стигаме до шеста точка. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година всички раздели. Докладчикът съм аз, взимам думата и с ваше позволение сега ще премина на родния си език немски. И така, когато човек е от Бавария, трудно е да се говори на истински немски, но е, ще продължа. Е, благодаря ви, колеги, за измененията. Получих 16 изменения. Това показва, че интересът към доклада е голям. Е, аз приветствам този интерес, естествено. Вчера след обед имаше заседание с докладчиците в Сянка. Предложих седем компромиса. Работихме по тях и мисля, че има голямо съгласие за, по отношение на тези компромиси. Смятаме, че всички 16 изменения могат да бъдат подслонени в компромиси. Благодаря ви, колеги, за конструктивното сътрудничество и предложенията, защото всичко трябва да се свършва много бързо, между юли и началото на септември, особено когато става дума за бюджетната процедура. Ще се спре на две неща в своето становище. Най-напред. Това, което много ме занимава е мандатът на надзорните органи и освен това е, въздействието на Брексита върху нашата работа и по-скоро върху работата на надзорните органи. Бюджета на трите агенции, това е централното в нашата работа. Естествено, Предстои доклад за тези институции, така че ще говорим в подробности за тези три агенции. Становището по принцип дава възможност да се дадат някои бележки за работата на тези три агенции и да се дадат насоки на комисията за изготвянето на прегледа за работата на, трет, на трите агенции. Според мен важно е, че трите агенции изпълняват координационни и надзорни функции и тяхната работа трябва да бъде подкрепена и финансова. Е, в тези финанси трябва да са целеположени. Това означава, че трябва да се спазват мандатите, които са дадени на тези агенции. Това не винаги в, на практика се прилага, поне това е моето становище. Конкретни примери. МИФИ 2 ЕСМА е направила предложения които не са в унисон с предложенията на законодателя ЕБА на следващо място се опитва да ограничи обхвата на е, директивата за капиталовите изисквания. Е, това също трябва да се коригира. Така че мандатите, нашето заключение, трябва да се спазват така, както са дадени. Имам чувството, че тези примери не са изключения, а с такива, ин... такива инциденти се случват, така че отново заключението ни е агенциите трябва да се концентрират в дейността си върху своите мандати. Сега Брексита. Брексита ще означава а, голямо напрежение за нас. След излизането на Обединеното кралство, а, агенцията за банков надзор няма да продължи да бъде в Лондон. Това е едно абсолютно нормално последствие. Това не е наказание за Обединеното кралство. Това означава обаче, че ще има разходи. И аз мятам, че тези разходи трябва да се поемат от първопричинителя на Брексита. Ако нямаше Брексит, нямаше да има разходи. Така че моето предложение е да, разходите да се поемат от Обединеното кралство. Защото без Брексит нямаше да имаше нужда банкова, бият надзорен орган да, да се премества. И така, останалите държави членки трябва да помислят за ново седалище. Зная, че ние не трябва да вземем решението, ние като парламент трябва да потвърдим решението, но съвета вероятно ще е благодарен за насоки от наша страна, така че нека помислим за е, спестяване на разходи, за по-ефективна ра работа. Смятам, че надзорните органи могат да предложат други възможности и компромиси за по-ефективно сътрудничество. В този контекст смятаме, че ЕБА може да се слее с една от другите две агенции. Очакваме спестяване на средства, економии и в този смисъл предлагам да помислим за тази възможност. На следващо място офисите. Трябва да мислим не само за наймите. Според мен ИОПА във Франкфурт плаща само половината от най... за найем от това, което плаща съответния надзорен орган в Париж. Това трябва да се провери. Освен това, смятам, че има възможност да се, да се, да се генерират економии именно и от найми. Йопа и Есма плащат много за найем. В Лондон наймите са най-високи. Просто исках да спомена тези точки. И така смятам, че компромисите ще покрият всички предложения. Благодаря ви за конструктивната работа, а сега с интерес очаквам вашите изказвания. Давам думата на Оле Лудвиксон като докладчик в Сянка. Благодаря за думата. И аз искам да благодаря на господин Фербер за стегнатия доклад. Действително, органите трябва да имат достатъчно ресурси, за да си вършат работата. Дебатът за бъдещето на економически водния съюз започна преди лятото. Имаме нужда от достатъчно ресурси. Съветът съкрати тази бюджетна линия. Ето защо с докладчика решихме да възстановим първоначалното предложение на комисията, за да има достатъчно ресурси, които да обезпечат функционирането на економически вълтния съюз. Това би следвало да намери отражение в становището на парламентарната комисия. Споменавам това в измененията. В становището се говори за е, калибриране на таксите, е, кои, постъплението от които да се използват за е, органите. Това е, не бива обаче да е в ущърп на независимостта. И има опасност независимостта да пострада, ако значението на таксите стане твърде голямо. Аз съм против сливането на банкови орган с други органи. Това е предложение на докладчика. Европейския банков орган без друго е много натоварен, тъй като трябва да търси баланс между различните интереси при е, изпълнението на законодателството от второ ниво. Е, също така смятам, че повече от ресурсите трябва да бъдат насочени към защита на потребителите. Е, потребителите често са в неблагоприятно положение по отношение на получаването на информация в сравнение с банките и другите финансови институции. Също така е много важно комисията да приключи работата си по Съюза на капиталовите пазари, особено изпълнението на плана за действие за финансовите услуги на древно. Това ще бъде решаващо за дълбочаване на единния пазар за финансовите услуги и ще спомогне създаването на повече работни места и растеж в Европа. Мисля, че голяма част от ресурси трябва да бъдат насочени към борбата срещу укриването и неплащането, избягването на данъци и агресивното данъчно планиране. Ето защо моето изменение са насочени към възстановяване на първоначалното предложение на Комисията за подобряване на ефективността на данъчната система и обезпечаване на подготвителните мерки. Това следва да бъде споменато в становището. Искам да кажа също така, че като докладчика допълнителните разходи, свързани с преместването на Европейския банков орган, трябва да бъдат изцяло поети от Великобритания. Всичко останало би било неразумно. Благодаря на докладчика за доброто сътрудничество и за готовността му да обмисля нашите предложения. Благодаря. Благодаря, Оле. Пирка има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за компромисите и за плодотворната дискусия. От името на господин Лунс искам да кажа, че ще подкрепим всички компромиси. Благодаря ви. Това искахме да чуем, казва докладчиката. От името на либералите Нилс Торвалдс би трябвало да е тук, но като либерали няма никой, сега е, Обединената левица няма представители. Свен е следващият от името на зелените. Благодаря. Най-напред е, искаме да благодарим е, за проекто доклада и работата по измерението от страна на докладчика. Доволни сме от това как се развиват нещата. До тук имам само една резерва, а именно във връзка с формулирането на компромиса. А, именно твърди се, че се правят усилия за разширяване на мандата. Да, можем да говорим за някои мерки, но тези мерки винаги са били в рамките на онова, което ние сме приели като законодатели и като мандат. Така че в, в областта на защита на потребителите, затварянето на вратичките в закон и осигуряването на последователност в изпълнението на европейските закони е в а, е, а, е, регламентите за трите агенции. Сега, всичко това, което са, ни, нищо от това, което са предприели не е извън мандата. Това е, което искам да кажа. Не съм, не, съ, не искам да а, възразявам на Оле, но що се отнася до банкови органи и е, ЕИОПА, винаги смятаме, че тези агенции трябва да бъдат заедно. В много държави членки няма системна разлика между застраховането и банковото дело. Има големи конгломерати и без друго ЕЦБ не носи отговорност за застраховането, въпреки че извършват надзор върху банка, която осъществява и банкови и застрахователни дейности. И в ЕЙОПА е, двете дейности са в различни градове, в различни институции. Промента винаги е искал това да бъде на едно място. Ето защо трябва да се предприеме стъпка, поне в областите, където има припокриване между банките и застраховането. Това е позицията, която ще устояваме. Престоят много дебати с съвета по този въпрос. Всъщност дебата се ограничава до това къде да бъде седалището, но това е второстепенен въпрос. Още един път благодаря за вниманието. Благодаря. Благодаря и аз, казва председателят. Сега останалите колеги, Нина Джил поиска думата. Благодаря. Благодаря на докладчика за доклада. Хубаво е, че можем отново да коментираме по бюджета, като имам предвид, че толкова често сме работили. Що се отнася до таксите, трябва да търсим а, а, ефективността и разнообразяване на източниците за финансиране. Няма да ви очуди това, че имам някои резерви относно вашето предложение за Европейския банков орган и за това, че Лондон трябва да поеме разходите. Господин председател, слушате ли ме? Мисля, че е малко преждевременно да говорим за това. Първо, водят се преговори и вече се говори за сумата, която Обединеното кралство ще плати. И в, е, като част от е, преговорите ще се обсъжда и преместването. Е, мисля, че малко преждевременно повдигате този въпрос също така. Все още не знаем какъв ще бъде изходът от преговорите. Какво ще стане, ако все пак Обединеното кралство не напусне единия пазар? Какво ще се договори тук? Така че за 2018 година този въпрос е преждевременен. Нека да изчакаме преговорите. Е, аз имам огромни е, резерви по отношение на компромисе. Благодаря. Някой друг е, иска ли думата? Никой не иска думата. Давам думата отново на докладчика, който пак ще говори на немски язик. Благодаря ви, колеги. Благодаря за добрите коментари. Зная, че един добър компромис се отличава с това недоволствата да са поравно разпределени на всички политически групи. радвах се вчера, че социалистите и демократите представиха две изменения, що се отнася до сливането на агенциите – така че явно и в самите политически групи се говори по този въпрос. Радвам се, че и тук получих подкрепа. Що се отнася до самия бюджет? Има единство, смятам. Това не го засегнах, но има единство по отношение на бюджета. Благодаря, Оле, че ти се спря на този въпрос. Сега за разходите. Според мен, дори и Обединеното кралство след април 2019 е, година ще е част от единия пазар, което според мен, е, според формулировките на британското правителство, няма да е факт. Е, мисля, че агенцията въпреки всичко ще трябва да бъде преместена. Това е правен въпрос крайна сметка важно е коя юрисдикция ще е релевантна. Доколкото разбирам, Обединеното кралство ще иска да се оттегли и от юрисдикцията на Европейския съд, но Европейския надзорен орган не може да не подлежи на юрисдикцията на Европейския съд, така че това също трябва да се вземе предвид. Е, коментарът извън микрофон беше, че може да има временен, преходен режим. но се надяваме тук все пак да не продължим нещата така, както това се случи с, регламента за лицензии на лекарствата. Така че искаме институциите на Европейския съюз да са да имат седалище в него. Но така или иначе по темата ще се гласува и ще видим дали има съгласие по темата или не. Ще гласуваме. Ще гласуваме така както това се предполага в рамките на един демократичен процес. Мисля обаче, че ще имаме подкрепа за доклада. Доклада ще се гласува днес, след обед. Моля всички да си носят картите за гласуване. Е, тази седмица ще се гласува във всички комисии по бюджета, за да може нещата да потръгнат, така че през септември да може бюджета да се гласува в комисията по бюджетен контрол. Е, трябва да спазим сроковете, заложени в е, договора за Европейския съюз. А сега преминаваме към осма точка. Преминавам към английски. Благодаря на всички. Преминаваме към осма точка. Това са задълженията, свързани с данъка върху добавената стойност, приложимите при, приложими при доставките на услуги и дистанционни продажби на стоки. Докладчикът е Каталин Сорин Иван. Социалистите и демократите, имате ли информация за това, кога ще дойде докладчикът? Ако искате да направим почивка до 11, извинявайте за това, но Започнахме една минута след 10 часа и така. Пауза до 11 часа.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

I, I, хората.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

So, according to the... И така. Часовникът показва 11 часа и продължаваме по дневния ред с точка номер 8, която ще бъде разгледана заедно с точка номер 9. Започваме с доклада задължения, свързани с данъка върху добавената стойност, приложими при доставките на услуги и дистанционните продажби на стоки. Докладчикът е Каталин Сорин Иван. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на колегите за внесените изменения. Предложението на Комисията за директива е част от пакет който е отговор на комисията за необходимостта от модернизация на системата за ДДС. За мен тук важните въпроси са няколко. Предложението на комисията има за цел да намали разходите за докладчиците, за предоставчиците на услуги. Предложението на комисията има за цел да разшири обхвата на а, мини а, системата а, за всичко в, а, под един покрив. Особено, то е особено важно за малки и средни предприятия, които искат да упростят процесите по ДДС Приветствам внесените изменения по член 28 за онлайн платформите, които са предмет на ДДС. Те обаче трябва да бъдат предмет на ДДС и когато са посредници на стоки от трети страни, защото като европейските фирми са в неблагоприятно положение спрямо фирми отвън, които продават стоки онлайн без да плащат ДДС. За да се подобри събираемостта на ДДС и да се опрости електронната търговия, особено за малките и средни предприятия, това е необходимо. Не са внесени много изменения. Заинтересованите е, лица е, са много заинтересовани от това предложение. Искам да чуя от колегите, има доста... Няма много проблеми с е, измененията. Няма да е трудно да се постигне консенсус. Първото стане докладчите ще бъде в Страсбург. Що се отнася до прага от 10 000 евро, има някои различия, защото някои настояват за различен прак. Надявам се да успеем да постигнем а, а, консенсус. Благодаря. Стигаме до точка а, 9. Докладчик е Лудвик Нидермайер. Благодаря, Маркус. Тук сме по процедурата консултация. Докладът е основата за инфраструктура и процедурите за сътрудничество между държавите членки, за да се за да се разшири системата за мини системата за всичко под един покрив. Имаме само 22 изменения, гласуването няма да е, е сложно. Има едно важно изменение. Изпълнението да се отложи 2019 година. Е, за, независимо от това, ние се допитахме до комисията и тя смята, че датата за изпълнение е оправдана, имайки предвид потребността от адаптация в държавите членки. Те смятат, че промяната в срока може да създаде проблеми за администрацията и фирмите и за това предлагам да се придържаме към първоначалното предложение, както и да е, ще гласуваме доклада скоро. Изменени са само 22. Не вярвам да има е, проблеми. Благодаря на колегите. Сега докладчиците в сянка. Вернер Лагер от ЕНП. Благодаря съвсем накратко за обслужването на едно геше е за, под, за ДДС. Както каза и докладчикът, има изменения. Те от гледна точка на НП са непроблематични, те са главно технически. Единственото критичен, единственият критичен момент, по който трябва да се споразумеем е прагът. Прагът, <clears throat> при който трябва да се третират приходи отвън. Комисията предлага определен праг, е, т.е. прагът да се намали до 10 000 евро. Това е част от обща програма. Според мен този праг е разумен. Е, прагът е обоснован от комисията. Добре, така че код Калто защитава прага от 100 000, а либералите и Бернт Луке предлагат един прак от 45 000. Е, това според мен не е разумно. Аз тук подкрепям комисията. И мисля, че при докладчиците в Сянка е, може да разчитаме на тях и на следващото заседание да намерим компромис. От името на социалистите и демократите думата има господин Франсулика. Благодаря господин председател. Уважаеми колеги, най-напред искам да благодаря на докладчика и другите докладчици в Сянка за работата им по това важно досие. Разбира се, това предложение е много важен елемент от законодателството за ДДС. Както знаем, ДДС е важен приходоисточник за много държави членки и много важен елемент за развитие, при положение, че се прилага правилно. В основата на предложението е един общ подход – и именно принципът на субсидиарност и пропорционалност. Подкрепяме напълно приемането. Що се отнася до разширяването на обхвата на електронни услуги, обхванати от режима на съкратеното обслужване на едно гише, както и координираните одити, следва да отбележим положителните бюджетни аспекти и искам да подкрепя предложението на докладчика, за да се даде достъп на комисията само до информация, имаща статистическо значение. Не бива да се налага неза... ненужна административна тежест върху държавите членки, като се извличат данни. Комуникацията между комисията и държавите членки трябва да бъде адекватна и ефективна, за да се постигнат целите на регламента при това навременно. Също така смятаме, че трябва да се даде оценка дали регламента може да се приложи преди 2021 година. По отношение на реформата в ДДС, това предложение е първата стъпка към отразяването на бързите събития в цифровите услуги. Много е важно да отбележим, че е, правилата за ДДС няма да са, не бива да са пречка пред разширяването на е, онлайн търговията в Европейския съюз. Благодаря. Сега е, докладчите в сянка и за двата доклада. Започваме с ЕКАРЕ. Благодаря. И аз смятам, че двата доклада е разумно да се разглеждат заедно. Аз съм давал своето становище, вече знаете го, няма да се повтарям. И двата доклада, според мен, могат да бъдат разглеждани като непроблематични, няма непреодолими пречки. Смятам, че наистина, както каза докладчика, э, докладчика в Сянка господин Ланген, че на следващото заседание на докладчиците в Сянка може да постигнем э, компромиси. Наистина прагът може да бъде занижен 25 000, 35 000. Да, тук съм отворен за разговори. Става дума за бюрократичния натиск върху малките и средни предприятия. Въпросът е всички предприятия да бъдат третирани еднакво и лесно. Благодаря. Смятам, че ще намерим компромиси. Благодаря. Благодаря. Либе Веринг ще замести докладчика от либералите. А всъщност аз се изказвам от името на Кора. Законодателството ще подсили е, вътрешния пазар, като ще упрости начина за провеждане на бизнес и електронна търговия. Трябва да се отстранят изключенията за продаващи не от Европейския съюз и да има един гише за е, обслужване. Ние всички е, сме горе-долу на едно мнение по предложението, но е, по отношение на е, последиците за почтите и куриерите, там трябва да внимаваме. Предимствата за предлагането на специални програми за дистанционно продажби са насочени само към посредници и продаващи от трети страни. В сектора трябва да има нови правила за пратки до 150 евро се предлага, но това ще доведе до увеличени административни разходи. А, прага за минимум на доход годишен трябва да мине от 10 000 до 30 000 евро. Така ще се смекчат последиците за бизнеса и потребителите и ще отговаря повече на съвременните практики в страните членки. Докладчикът очаква е, работата по изготвяне на компромисите. Това беше по точка 8. По точка 9. Докладът бе представен преди лятото и се надява докладчикът той да бъде бързо завършен. Той ще има положително въздействие върху приходите на правителствата и ще, намери, и ще намали регулаторните разходи за бизнеса с, с порядъка на 2 милиарда евро. Затова трябва да реагираме бързо. Освен измененията дадени от докладчика, искам да подчертая колко полезно е използването на информационна и комуникационна технология при борба с измамите, особено при изготвянето на анализи могат да се използват последните постижения за обработка на данни в това отношение. В холандското председателство бе представен един такъв информационен инструмент – и той би следвало да бъде използван и на европейско ниво. Важното в случая е, че законовите, законовия бизнес може да се възползва от него и да, нам, и да се намалят незаконовите дейности в Европейския съюз. Докладчикът се надява, че законодателството ще бъде прието без забавене. Председателят благодаря докладчик в сянка от е, ГУЕ. Не виждам госпожа. Е, също не ги виждам. Зелените, моли Скот Кейто, но и тя не е в залата. Европа на нациите и свободите, Барбара Капал и нея не я виждам. За сега никой не се е обозначил, че иска да вземе думата с което давам обратно думата на нашите докладчици. Иван, заповядай. Благодаря, господин председател. Много е простичка идеята. Няма нищо щекотливо, кое, по което не се разбираме. Още на първата среща на докладчиците в Сянка в Страсбург ще решим всички проблеми и е, докладът ще се радва на пълно одобрение. Нищо няма, което да предизвиква противоречия. Смятам, че докладът ще бъде готов много скоро и ще бъде добър. Благодаря. Лудък, нямам какво да добавя. Ами много бързо действат. А, следващата точка по дневния ред. Докладчикът Роберто още не е тук, значи до 11.30 отново прекъсваме.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

So, hello everybody. The latest information was that our... Добре. Последно е информацията е, че докладчикът ни идва, но още не е стигнал до парламента. Продължаваме с седма точка. Правни актове е, за използване на процедурата по регулиране с контрол. Това е члено 290-291 от договора за функциониране на Европейския съюз. Не са подадени изменения. Докладчикът е, каза, че ще включи всички изменения, които са прияти в нашата комисия и в други. Става дума за нови правила, правило 53.4. Е, е, не става дума за становище. А за разглеждане на измененията, комисията предлага мнение, а, предложение, които се приемаха а, по друга процедура. Това е с цел да се адаптираме към членове 290 и 291 договор за функционирането на Европейския съюз. Предимно за статистика, международните счетоводни стандарти и международни договори. Целта е да се подобри формулировката на предложенията на комисията и да се приведат разпоредбите в съответствие с юридическата практика. Изменения 32 и 7 предлагат изменение на актовете, а също така и да се отмахне възможността за процедура по спешност. Тя не се е използвала и в миналото. Това е, което има да каже докладчиците. Опитвам се да видя докладчиците в сянка сипа. Заповядай, имаш думата като докладчик в сянка. Благодаря, господин председател. Позицията на докладчиката е много добре обоснована. Нямаме нито изменения, нито коментари по този въпрос. Комисията иска ли нещо да коментира по повод на предложението, господин Клаус? Благодаря. Съвсем накратко да коментирам някои общи моменти, които докладчикът засяга в проекта становището. Да припомня, предложението на комисията за адаптиране около 168 основни законодателни акта към договора за функциониране на Европейския съюз от Лисабон. Част от тези закони попадат под компетенцията на вашата комисия. През 2013 се извърши подобно дейност, но останаха някои неща, защото трябваше да бъде взета позицията на съвета. Сега предлагаме изменение на всеки от отделните актове по-отделно. И за това тези изменения трябва да минат през съвета и през парламента и да ги обсъдим едно по едно. След като се запознах с изменението на докладчика, искам да коментирам две-три неща. Доколкото разбирам, докладчикът комисията е, предлага е, това е стандартна практика да няма срок на упълномощаването, но докладчикът иска да смени това, този така неустановен срок с срок от 5 години. Комисията счита, че не е необходимо да се задава ограничен срок – във всеки момент парламента и съвета имат право да отменят съответния текст. Освен това, имаме опит в този тип опълномощаване. Няма нищо ново, така че никакви нови рискове не се създават. Трети коментар. задължението за докладване след 5 години за всички упълномощавания, за всички браншове, създава значително административно бреме за комисията. Също така ще започнем да създадем да създаването на нов регистр за делегираните актове, който ще ни даде пълна прозрачност за съществуващите делегирани актове в всеки етап от процедурите. Затова твърдим, че този срок от 5 години не е обоснован и би следвало да се а, използва само в някои отделни конкретни случаи. После господин Голтиери настоява за 3 месеца период за възражение и да има и 3 месеца удължаване на този срок. Практиката в момента е срокът е 2 плюс 2 месеца. Знаем, че в вашата област, особено в някои финансови пазари, съответната законодателни текстове, срокът е 3 плюс 3 но ви призоваваме да не при, прилагаме този срок повсеместно, а да разгледаме нещата за всеки отделен случай. Изменение 99. Искам да коментирам. Там се предлага да се заличи възможността за упълномощаване в основния закон – тъй като не е достатъчно ясна формулировката и съответната възможност за оплълномощаване не е била използвана, но според нас фактът, че не е използвана, не означава, че трябва да бъде залечена тази възможност. Може би нека да огледаме каква е формулировката, а не да отпада тази възможност автоматично. Нямам какво друго да кажа и ви благодаря. Председателят, благодаря. Благодаря. Ще... Добре е, че имате конкретни предложения. Докладчикът от Зелените е тук. Добре дошъл. Надяваме се, че е прекарал добре лятната си отпуска. Заповядай вас. Благодаря. Да, хубава ми беше вакансията. Аз чаках отвън да дойде е, докладчикът, но той не дойде. Имам една много дълга реч в поздравления на, за работата на нашия председател, но всъщност тук искам да подкрепя, че да подкрепя Сирпа, че подкрепяме нашия докладчик в неговите изменения и се надявам да му предадете, господин председател. Да, незабавно ще му предам тази толкова важна информация от тези, които присъстват. На 25 септември ще се разглежда. Юри още не са гласували, т.е. във всички случаи ние ще сме готови преди тях. Благодаря, с което приключваме заседанието до 3 часа, където ще говорим за общата корпоративна данъчна основа и общата, е, корп... и общата